Dear colleagues, we are going to start. So, good morning. We're going to start with the uh, adoption. Уважаеми колеги, да започваме. Започваме с приемането на дневния ред. Няма възражение. Дневния ред се счита за прият няколко съобщения както обикновено. Има превод на 22 езика. Досието на заседанието е достъпно чрез приложението и митинг. И заседанието се предава на живо по интернет. Сега няколко интересни неща. Както знаете, на обяд ще се проведе церемонията по подписването на новата екологична политика на Европейския парламент в присъствието на председателя Сасоли и генералния секретар Веле. Моля, останете в залата, за да проведем официалната процедура за подписване и на нея да присъстват колкото може повече членове. Второ, утре ще бъде даден коктейл от агенциите в правомощията на комисията ЕНВИ след в 12.30 часа след семинара с агенциите и размяната на мнения с а, а, директора в тази зала. Преминаваме към точка от е, точка 3 съобщение на председателя относно препоръките на координаторите. Ако няма възражение, ще се считат за прияти. Същото въжи и за протоколите от заседанието. Ако няма възражение, ще се считат за прияти. Сега да предоставя информация за текущите междуинституционални преговори. Първо, качеството на водата, предназначено е, за консумация от човека, преработен е, текст. Парламентът и съвета постигнаха напредък в преговорите по първите две групи. Подхода основан на риска и въпроса за параметрите, параметричните стойности и наблюдението. Някои елементи предстои да бъдат уточнени на техническо ниво, а някои чувствителни политически теми предстои да бъдат оговорени на следващите трилози. Проведе се кратка първа размяна на мнение след представенето от комисията на оценката за подхода на съвета по материалите в контакт с водата. Следващият трилог ще бъде на 19 ноември. Вторият трилог, който се води, е по така нареченият регламент за таксономията, съвместен трилог между ЕКОН и ЕНВИ. На първият трилог парламентът и съвета очертаха основните елементи на съответните мандати. Разгледаха детайлите на досието, като връзката между това досие и регламента за оповестяване на информация, управлението, екологичните цели и индикаторите, както и сроковете за изпълнение новия регламент. Комисията реагира на изявленията на парламента и съвета и подчерта най-важните елементи, в това число управлението и датата за прилагане на новите разпоредби. Следващия трилог ще се проведе на 6 ноември. Сега преминавам към точка 6 от дневния ред КОП-15 по Конвенцията за биологично разнообразие. Срока за внасяне на изменения е утре в 11 часа. Сега ще дам думата за по две минути на съдокладчиците от политическите групи. Най-напред с... започваме с ЕНП. Благодаря, господин председател. 3 милиона е броят на видовете които живеят. Това е една осма на всички видове, като знаем, че това ще има необратими последици върху начина на живот, здравето и планетата, храната, кислорода, енергията, лекарствата, суровините. Всичко това има влияние върху нашият живот. Това е много важна част от борбата срещу климатичните изменения. Биоразнообразието е незаменимо, но човешката дейност в голяма степен е отговорна за намаляването му и при тази тъжна констатация не можем да представим особено положителна равносметка. Поставихме си цели, не са обаче спазени. Никоя от целите, нито на Европейския съюз, нито други, как да обясним това на младите? Неотложно е запазването на биоразнообразието да бъде абсолютен приоритет, както е, глобалното затопляне. Европейския съюз е, ще отстоява тази амбиция в е, Китай. Е, био, биологическото разнообразие трябва да получи също внимание, както и климата крайно време да поставим амбициозни, измерими и проверими цели благодарение на индикаторите за изпълнение. И в този дух ние започнахме да работим заедно, уважаеми колеги. Аз ще продължа да работя в дух на сътрудничество между групите. Ние трябва да подходим по реалистичен, амбициозен начин и парламента трябва да бъде първата е, институция, която да изрази своята позиция. Сега от името на социалистите и демократите. Добро утро на всички! Като говорите, както каза представителят на НП, ние не можем да останем безразлични към този много сложен въпрос повече от 1 милион вида са заплашени от изчезване. Истината е, че ние трябва да си поставим амбициозни цели. Трябва да използваме конференцията в Китай, за да опазим биологичното разнообразие. Освен това, ние трябва да си поставим още по-високи цели. 30% до 2030 година и допълнителни 30% между 2030 и 2050 трябва да бъдат обект на защита. Искам да запазя и искам да спомена и възможностите за използване на природните методи. Частният сектор, дами и господа, носи отговорност. Кой ще плати цената? не само гражданите, но и обществения сектор. Затова говоря за данъчното облагане. Екологичните данъци трябва да станат хоризонтални. Това е задължително, ако искаме прехода да бъде справедлив. Използването на вредни пестициди трябва да бъде обект на амбициозни мерки. Що се отнася до обезлесяването, Европейската комисия трябва да прояви отговорност и да приеме строги регламенти, така че обезлесяването да се сведе до нула. Освен това, имаме нужда от разпоредби, за наблюдение. Не можем да отричаме проблемите, свързани с биологичностното разнообразие. Благодаря. Благодаря. Сега думата има представителят на групата Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Както казах колегите, ние работим по тази резолюция Изправени сме пред много сериозна ситуация. Данните, с които разполагаме от глобалната оценка на биологичното разнообразие и екосистемите от ОНЕ, са кръсноречиви. 66% от всички местообитания са в много неизгодно положение и 66% от видовете, които се проучват, са застрашени. Цифрите стават все по-мрачни. Крайно време е да се предприемат сериозни мерки. Но не мерки от типа, до които, които до сега сме взимали. Ние трябва да насочим вниманието си върху засилване на връзката между биологичното разнообразие и измененията в климата. Ние трябва да търсим природни решения за опазване на биологичното разнообразие и да противостоим на измененията в климата. Всичко това предполага адекватно финансиране трябва да използваме всички е, налични частни ресурси. Ето защо ние трябва да работим е, в рамките на една задължителна глобална рамка, която да е приобщаваща и амбициозна. За тази цел трябва да създадем механизъм за наблюдение и отчетност има нужда от изменения във връзка с използването на почвата. Почвата има отношение към биологичното разнообразие. А също така всички ние носим отговорност за опазване на горите и тази отговорност трябва да намери израз в начина ни на потребление. Аз съм убедена, че ще приемем амбициозна резолюция, основана на солидарността. От името на зелените. Благодаря, господин председател. Кризата е не само климатична, има криза и в биологичното разнообразие – и ние трябва да работим по тези предизвикателства а, заедно. кризата предполага промяна в начина ни на потребление и използването на суровини. Графикът е много а, натоварен, сроковете са съкратени и конференцията в е, Китай за нас е възможност. Зелените искат парламентът е, да играе водеща роля. Искаме ново споразумение. Е, проектът според нас обаче не е достатъчно амбициозен и има нужда от ясни, измерими цели в глобален мащаб трябва да се подобри свързаността на мрежата Натура 2000 и да се възстановят разрушените местообитания. Имаме проблем, който е свързан с това, че политиката в Европа не е холистична. Води се, прави се реформа на обща сълскостопанска политика, но не е направено необходимото, за да може селското стопанство да дава своя принос към опазване на биологичното разнообразие. Е, селското стопанство е една от причините. Е, селското стопанство и начинът по който се използва земята са сред причините за намаляване на биологичното разнообразие. Обезлесяването е друг проблем и като Европейски съюз е, ние трябва да проявим напредничаво мислене. хайди все не, под, не, са под, не са подписали резолюцията. давам думата на господин Вондра от ЕКР. Ние сме консерватори и смятаме, че опазването на биологичното разнообразие е наша политическа отговорност. За всички е ясно, според мен, че има основания да се тревожим. Един милион вида, видове с застрашени от изчезване. Много от целите за биологичното разнообразие едва ли ще бъдат достигнати до 2020 година и това ще доведе до допълнително разрушаване на екосистемите трябва да се предприемат мерки. Има, разбира се, някои незаобиколими въпроси, като, например, как да направим целите конкретни как, и как да ги направим приложими, как да съчетаят те с други цели, как да се съчетае тези цели с ангажиментите по финансиране, изграждане на капацитет и какви други механизми могат да се използват на национално и местно ниво и не на последно място, как да как да се съобразяваме с научните и технически новости но сегашната идея е много добра изходна точка. Ще внесем изменения и надявам се текстът да бъде основа за сътрудничество с други институции. Преди гласуването през декември. Благодаря. Благодаря на всички предишни оратори. Много се радвам, че има подкрепа на всички партии. Няма никакво съмнение, че има криза. Данните за биологичното разнообразие, данните за страшените видове са ужасяващи. Биологичното, биологичното разнообразие е не по-малко застрашено от климата. Поставили сме си цел до 2020 година, но това не е достатъчно. Новият председател на Европейската комисия представи нови мерки, нова стратегия, само че кое е новото вътре? Ясно е, че това, което е направено до сега не е достатъчно. Имаме нужда от нови методи, измерители е, задължителни измерими цели и имаме нужда е, и от е, правна сила. Селското стопанство и горското стопанство играят важна роля. Разрушаването на биологичното разнообразие в моята страна се дължи до голяма степен на горското стопанство резолюцията би трябвало да бъде по-амбициозна. Селското стопанство трябва да се промени. То трябва да участва в опазването на биологичното разнообразие. Ние трябва да спазим, да постигнем целите на Парижкото споразумение, но заедно с това да подобрим биологичното разнообразие. Надявам се, че комисията ЕНВИ ще участва в бъдещето за бъдещата реформа на ОСП. За съжаление, ако слушаме само лоби, сълскостопанското и е, горското е, лоби, няма да постигнем нищо. Сега ще дам е, възможност за спонтанни изказвания, преди да дам думата на Европейската комисия. Започваме с Клаус Бюнер от името на Зелените. Мен имате предвид, предполагам. А в борбата срещу загубата на разнообразие на видове ще трябва да обръщаме особено внимание на местообитанията на стенията на животните е, и ако действително има загуба на видове, то трябва да помислим най-вече за токсичните е, вещества, които се използват в селското стопанство. Това са е, действително е, селско-стопански отрови, бих ги нарекал. Има механизъм за установяване на вредата и на практика трябва да се отчита вредата. Естествено, трудно е да постигнем нещо повече, тъй като има големи економически интереси но виждаме много често е, какво става с е, изложените на е, токсични е, е, облъчвания или на подобна експозиция дървета, които за 2-3 години просто отмират. Същото става и с другите растения и с животните. Именно целият този механизъм на средствата за борба с вредителите трябва да се има предвид. Той води до загуба на разнообразие от видове. Елеонора Еви от името на независимите. Благодаря, господин председател. И аз искам да се изкажа по тази резолюция, защото смятам, че е много важно да се чуе ясно гласът на парламента. Аз бих поставила акцента върху някои аспекти, които би трябвало да получат засилено внимание в резолюцията, да, за да подчертаем още по-ясно неотложния характер на проблема. И ясно е, че има връзка между човешката дейност и безпредседентното разрушаване на екосистемите. Ето защо ние не можем да си позволим да не обръщаме внимание на този проблем Очевидно е, че няма да постигнем целите до 2020 година. Очевидно е, че сегашните тенденции на загуба на биологично разнообразие ще имат драматични последици, в това число и за целите свързани с устойчивото развитие, като глад, а, замърсяване и всъщност най-бедните общности са онези, които ще бъдат засегнати най-тежко. Процентът на изчезване е безпредседентно висок. Един милион видове има опасност, са застрашени от а, изчезване. Ето защо е задължително парламентът да поеме ангажимент с една максимално амбициозна резолюция и парламента да се откаже от логиката на доброволни ангажименти. За, трябва да преминем към задължителни ангажименти. Съгласна съм с казаното и от други колеги. И имаме нужда от ясна пътна карта до 2030 година и да има ясна политическа, социална и морална отговорност. Благодаря. Катрин Шабо от името на Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Всички ние сме съгласни с констатацията, че биоразнообразието е, било в морето, в въздуха, е, има, е свързано с климата. Биологическото разнообразие е част от решението. Решение на проблемите, свързани с климата. Аз мисля, че ние трябва да се замислим по-сериозно върху идеята за, за устойностяване на природата, определяне на цена на природата. Ние говорим за морски транспорт – само, че трябва да обръщаме внимание и на двигателите на корабите, които влияят върху еко, върху морската екосистема. Биологичното разнообразие е общо благо и то не, то не принадлежи на отделна държава, на определено предприятие. То принадлежи на всички граждани е, и за, за това всички, и тъй като в, знанието за биологичното разнообразие трябва да бъде общо, е необходимо осведомеността по този проблем да се разшири. Благодаря от името на зелените. Благодаря. Аз искам да привлека вниманието ви към един въпрос, който до сега не беше споменат. Ако погледнете проучване от Стокхолмския институт за устойчивост, ще видите, че загубата на биологично разнообразие е най-голямата заплаха. азотът и фосфорът се използват в граници при превишаващи допустимите граници, когато количеството азот и фосфор в водите достигне високи стойности, тогава се застрашават животни и други видове, които оцеляват само при по-низки нива на тези елементи. Еколозите казват, че това е най-сериозната заплаха, без дори да говорим за пестицидите. Ако не греша, няма други желаящи да се изкажат, това преминаваме към Европейската комисия – представител на Генерална дирекция околна среда. Благодаря на господин председател, благодаря на парламента и вашата комисия за това, че повдигнаха този въпрос. Както казахте, това е въпрос екологична криза, която върви ръка за ръка с, с климатичните измерения. Тук става дума за биосферата и това, което тя ни осигурява. Загубата, влушаването на биосферата излиза извън безопасните граници, заедно с цикла на хранителните вещества ние имаме нужда от промяна. Не можем да променим, не можем да продължаваме както по-старому. Това ни казва науката. Докладът на Междуправителствената комисия показва ясно, че има опасност от изчезване на 1 милион а, вида в краткосрочен план, ако не предприемем нищо, но и трябва също така да определим основните фактори за проблема. Това е използването на земя и деградация на земята, свръх експлоатация на океаните и техните ресурси и инвазивните видове. Не можем да продължаваме по-старому, трябва да насочим вниманието си към тези фактори. В политическите насоки на новоизбраният председател на комисията се говори пространно за климата говори се, та, там се споменава и проблемът с биологичното разнообразие. Защ... Опазването и възстановяването на екосистемата трябва да ръководи цялата ни дейност. А, ние имаме нужда от нови стандарти за биологично разнообразие в селското стопанство, горското стопанство и цялата економика. Европейския съюз би трябвало да поведе усилията за постигане на нов, ново международно споразумение за биологичното разнообразие. Ето това би трябвало да бъде включено в Конвенцията за биологичното разнообразие. На първо място, ние трябва да очертаем как виждаме е, усилията за опазване на биологичното разнообразие до 2300 и 2050 година. Само, че ако искаме да служим за пример, трябва да поемем ясни ангажименти за премахване на причинителите на загубата на биологично разнообразие. За съжаление, един от проблемите е отсъствието на е, измерители. Много е трудно да се, изме, да се определят измерими цели, но науката е в състояние да направи това. Ние трябва да изберем измерими цели, така както сме избрали повишаване на температурата с не повече от 2%. Вторият елемент в а, а, тази политика е хоризонталният елемент на тази а, политика. Тя трябва да бъде включена във всички останали политики. Някои от изказванията споменаха много важната връзка с измененията в климата. Тук не става дума за две независими теми. Те са взаимно свързани. и не би трябвало трябва основното ни послание е, че като е, възстановим природата, ще помогнем и за е, противодействие на измененията в е, климата. Европейския съюз трябва да дава пример на останалия свят. Тук включвам и мобилизирането на средства, ангажирането на всички заинтересовани лица, справедлив преход за всички. Той трябва да въжи не само за енергетиката, но и за биологичното разнообразие. Аз казах че имаме нужда от положителни послания. Не можем да постигнем промяна, когато чертаем само мрачни картини. Ние по-скоро трябва да поставяме акцент върху нашия дълг да опазваме природата. Да говорим за това, че природата е източник за храна, за живот, дори за економиката и работните места. Тази резолюция е много добра. Там се подчертава неотложният характер на проблема, подчертава се връзката с селското стопанство, говори се за необходимостта от мобилизиране на финансови средства. Ако мога да дам няколко съвета, Смятам, че е, трябва да се обърне внимание на потреблението, отпечатъка от е, хранителната промишленост, мерки за е, опазване по отношение на сега, на неодавшото съобщение за опазване на горите, е елемент, който искаме да обвържем с целите от Парижкото споразумение, но би трябвало да подсилим сегашната система за национални планове за действия и е, да ги обвържем е, с измерими и проверими системи. За финансирането не е необходимо да се създават нови фондове. Бихме могли да използваме съществуващи фондове, като Глобалния фонд е, за климата. Няма да развивам повече темата. Аз смятам, че тази проект резолюция ще бъде много полезна. Ще видим какво ще бъде съдържанието и посланието сега. За процедурата. Срока за внасяне на изменения е утре в 11 часа. Гласуването в комисията Енди ще бъде на 2-3 декември предвиждаме, все още не е сигурно, гласуване в пленарна зала през януари. Успоредно с това ще, рабо... ще, ще работим по заключенията на съвета, които може би ще бъдат приети или в края на тази година, или в началото на следващата година. Както беше казано, тази резолюция ще бъде първата и може би последна възможност парламентът да заяви своята позиция по мандата за конференцията по биологичното разнообразие. Тази резолюция е изключително важна. Мисля, че приключихме по тази точка и сега можем да преминем към следващите точки в дневния ред след минута. So we are going to have a joint debate. И така, ще проведем общо разискване по точки 7 до 10 във връзка с възражения с генно модифицирани организми. Ще дам думата първо на докладчиците, които са подписали общите резолюции от зелените, от е, е НП, от социалисти и демократи, както и от Обединената левица. Нека да започнем с зелените. Благодаря, господин председател. Днес всъщност внасяме възражение за четири ГМО, които всъщност съдържат глифосат, глуфозинат, квизалуфон и 2,4D. Много често сме изразявали несъгласие с някои от европейските решения и резолюции дали е, комисията се е съобразила с е, е, всички правни актове и документи на Европейския съюз, както и с съответните анализи и оценки, с всички, така да се каже, легитимни фактори. Нима доказаната токсичност не е всъщност един такъв легитимен фактор. Нима вредното въздействие върху култивацията в страните не е легитимен фактор. Ние Европейският съюз е, подписахме нашите е, документи, подписахме ги и в международно правен план, за да поемем международна отговорност. Комисията не си ли дава сметка, че на практика европейските международни задължения е, във връзка с е, целите за устойчиво развитие, както и Парижкото споразумение, както и резолюциите на ОНЕ в това отношение, всъщност забраняват и доказват токсично общността на ГМО. Благодаря. За а, а, социалисти и демократи, господин Сидъл. Да, а, в последно време в комисията, както и в пленарна зала, ние подписахме резолюция, която бе подкрепена от мнозинството от членовете. И днес след обед предполагам, че по същия начин ще можем е, да е, се възразим срещу удължаването и на генномодифицираната царевица и е, на соята. времено се добавят и допълнителни генно модифицирани организми и продукти, които очевидно са токсични глуфозинатът и глифозатът са класифицирани като токсични. Те са забранени на европейско равнище. Е, ЕФСА обаче е, очевидно е, междувременно вече е класифицирала глуфозината и глифозата като канцерогенни вещества. австрийските компетентни органи също са забранили тяхното разпространение. Същевременно трябва да подчертая, че някои от пестицидите са всъщност съдържат именно глуфозинат и глифозат е, е, и по тази причина в почвата вече има доста високо съдържание на тези вещества. Така че ние трябва е, да премислим всичко това. Естествено, една забрана само за европейските държави членки не върши работата, докато продължаваме да внасяме продукти, които съдържат е, глуфозинат и глифозат. Така че е, ще гласуваме в духа на казаното от мен. Благодаря, казва госпожа е, Хасекамп. Комисията настоява за издаване на разрешение за памук, царевица, соя, които са генно модифицирани, но същевременно не се спазва утвърдената демократична процедура. Ние бихме желали, естествено, да живеем в една друга среда, в която се опазва природата, в която всичко е по-чисто. Доказано е вредното въздействие върху е, околната среда като цяло, върху някои от е, насекомите, е, пчели, пеперуди и, и други видове, както и върху растенията. И така, едно такова разрешение би задълбочило проблемите, които и без това съществуват. Комисията не е по никакъв начин задължена, в крайна сметка, да е, издава подобни разрешения за вноса. Дори и е, в, да се твърди, че в държавите членки в повечето случаи се разрешава такъв внос. Това просто не е вярно. Член 6, параграф 3 от регламента е, за комитология е, позволява когато няма е, квалифицирано мнозинство в полза на едно такова решение, е, комисията да не разреши вноса. Е, и е, комисията не би трябвало да се колебае. Още повече, че трябва да има предвид и максимално допустимите количества на е, вредните вещества е, в е, е въпросните вносни продукти. Е, така че е, това, което комисията трябва да направи е всъщност да зачете е, целия процес и правилата за демократично взимане на решение. Госпожа Еви, благодаря, е, господин председател. Допустимост или устойчивостта към глифозатите и глифозинатите в пестицидите е големият проблем. Нека да имаме предвид всичко това, което вече между, многократно е, е, е обсъждано в Комитета за генно модифицирани организми. ЕФСА вече издава съответните становища, с които ние не винаги сме били съгласни. Комисията не смята ли, че е крайно време да се запълни липсващата оценка на въздействие на генномодифицираните организми върху целия процес? Сирпа Пиети Кайнен от НП не присъства. Тя е подписала обаче от името на НП. Сега ще дам думата на Джесика от НП. Тя ще я замести. Благодаря, господин председател. Ще повторя неща, които вече съм казвала в, тази, в тази комисия. Имали сме случаи на подобни възражения, така че общата позиция и линията на НП не се е променила. Естествено, всички легитимни фактори трябва да се зачитат и резултатите от оценките на въздействието също, но същевременно становищата на ЕПС и нейните консултации не трябва да си е, е, имат предвид. ЕПСА е, е, твърди, че е, продуктите са сигурни, безопасни и ние смятаме, че експертите от ЕПСА всъщност са квалифицирани и компетентни в тази сфера. Така че в моята политическа група наделя мнението, че трябва да гласуваме против възраженията. От Обнови Европа няма представител, така че преминаваме към следващият оратор, господин Вандра. Дали изпълнението, реалността и науката и научните изследвания всъщност са в съответствие тук. Дали не става дума за пълно противоречие? По-скоро това е случаят тук от името на ЕКАРЕ. Заявявам това. Генно модифицираните растения, храни в някои случаи се смята, че са точно толкова безопасни, колкото и е, не е, модифицираните е, храни или продукти. И в крайна сметка възраженията срещу някои научни изследвания и резултати се превръща в нещо като политически въпрос. Ние критикуваме скептицизма по отношение на климата и също игнорираме някои доказателства и някои данни, които се превеждат също от учените в резултат на техните изследвания. Генно модифицираните организми СМИ, се сме... Е, най-вече растенията, е, в конкретни случаи се смята, че са точно толкова безопасни, колкото и всички останали. Аз разбирам, че има и други становища, но същевременно използването на ГМО за е, производството на храни е ограничено и очевидно подобни възражения би могло да навреди на цялостното развитие на Европейския съюз. Така че, казано накратко, ние имаме резерви по отношение на предлаганите възражения. И така сега давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за коментарите. И слушах много внимателно всички изказвания. Трябва да потвърдя, че всички процедурни е, стъпки е, са е, направени и са спазени всички правила съгласно съществуващото законодателство. ЕФСА изготви оценка на риска, е, която е много всеобхватна, Предоставя, Е, Тя е достъпна за всички. Е, има е, естествено и е, публично допитване. Ние публикувахме необходимата информация, за да чуем мнението на обществеността. И до този момент все още не сме получили становища от комитетите, които работят в тази област, но това не означава на практика, че е, комисията, независимо от това какви ще бъдат становищата на съответните комитети, ще игнорира становището на ЕФСА. ЕФСА смята, че е, пускането на пазара на въпросните е, ГМО продукти е безопасно. Потвърждава се безопасността на всеки отделен продукт има съответните процедури, съответните изисквания, но това не може непременно да се отразява на международните съдължения на Европейския съюз, когато става дума за внос на продукти. Как могат да се решат проблемите на околната среда, на обезлесяването и други, ако ние не спазваме нашите международни задължения? изпълнението на международните задължения, както комисията обясни малко по-рано тази сутрин, изискват всеобхватни стратегии. И същевременно не бива да забравяме, че в случая е установено, че въпросните генномодифицирани продукти по никакъв начин няма да въздействат негативно на а растенията, на човека, на животните в Европейския съюз. Ние трябва да гарантираме, че съответните внесени протеини, които са необходими за Европейския съюз и търсенето е голямо, са безопасни. Протеиновите растения, които се отглеждат в Европейския съюз, по никакъв начин няма да пострадат. Не е, Също време наблюдаваме на непрекъснато увеличаване на потреблението на подобни продукти. Така че е, предложението за е, разрешаване на вноса в никакъв случай няма да навредят на нашите цели за борба против обезлесяването. Не, напротив, ние трябва при всички положения е, да е, водим борбата, е, включвайки, мобилизирайки всички слоеве на населението, като изостряме тяхната чувствителност към проблема. Но индивидуалните ГМО не могат е, да е, валидират, така да се каже, негативно въздействие върху е, горите. Те са безопасни. Решението би трябвало да бъде положително. В заключение ще кажа следното. Макар и парламентът да е е склонен в една голяма част от своя състав да постави под въпрос разрешенията, както и процедурата, по която са сети решенията за подновяване или удължаване на разрешенията и пускане на пазара, ние сме убедени, че в рамките на един открит диалог бихме могли да изясним въпроса, да разчистим някои недоразумения и да спазим нашите задължения, както по отношение на нашите потребители, тяхното здраве и опазването на околната среда, така и по отношение на международните ни задължения. Днес след обед комисията ще гласува по тези възражения, а в пленарна зала ще, те ще се гласуват на следващата пленарна сесия. И така, сега преминаваме към следващата точка. Глобална система за събиране на данни за консумация на гориво от кораби. И ще дам думата на нашия докладчик Илта Паулос, както и след това на докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря на комисията за това, че промени своето предложение. Вече документа е в сила. Първите данни се събраха тази година. Искам да напомня на колегите, че сектора на корабоплаването, наред с авиацията, остана един от малкото, които нямат задължителни цели – за емисиите. Ако сте прочели съобщението от вчера, ще видите, че увеличението на емисиите в този сектор е 48% от 90-та година насам. И има прогнози, според които до 2050 година увеличението ще е с около 250%. Нашата система за събиране на данни е добра. Каргото, което се превозва, трябва да бъде наблюдавано в рамките на системата MRV. Това е нещо изключително важно. Индустрията все повече въвежда изисквания за отчитане на отпечатъка, въглеродния отпечатък и той няма как да се изчислен, да бъде изчислен, ако не се знае какво точно е каргото на конкретен кораб. Затова се радваме, че е въведен конкретен периметър относно МРВ. Освен това, искаме да има приравняване с системата за събиране на данни на ИМЕО, Международната морска организация. Знаете, че нейната система е различна спрямо тази на Европейския съюз. Двете системи трябва да бъдат приравнени, за да няма административна тежест за собствениците на съдове. Искам да подчертая обаче, че събирането на данни не е едно и също, не е еквивалентно на намаляване на емисиите. Онези, които са прочели новините от вчера, знаят, че има 11 000 учени, които искат незабавни действия във връзка с измененията в климата. Това показва, че би трябвало да предприемем важни стъпки. Първата от тях трябва да бъде да следваме призива на госпожа фон дер Лайен – Корабоплаването също трябва да даде своята дан в намаляването на емисиите. 20% от приходите в този отрасъл може да се използват за по-ефективни двигатели, за по-ефективен отрасъл като цяло. Мисля, че в крайна сметка трябва да започнем да говорим и за по-задължителни цели за емисиите от морския транспорт. По-настоящем няма, няма такива, но трябва да има, ако не искаме да подкопаем целите, свързани с климата. Много се радвам, че ще чуем и комисията. Искам да чуя естествено какво ще ни кажат и колегите. Благодаря. Бързо ще преминем към комисията и нейната презентация. След това ще дам думата и на докладчиците в сянка. Думата има госпожа Беатрикс Йоди от ГД Климат. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Радвам се, че сте ме поканили. Искам да ви обясня какво представлява това предложение, познато като МРВ. Частичното приравняване към стандартите на ММО. Както Юта Паулос току-що съобщи, секторът е изключително важен в цялостния контекст. Ще ви представя всички тези точки, които виждате в момента. Какъв е контекста? Отрасъла е от съществено значение. В този отрасъл, в този сектор се превозват 80% от товарите, на него се пада 80% от търговията, 2-3% от общите емисии на парникови газове. Ако сектора бъде приравнен спрямо страните, той би заел шесто място. Има различни сценарии за това какво ще се случи с емисиите. Има сценарии, които трудно могат да бъдат предсказани. Всички обаче са съгласни, че ще има увеличаване на емисиите. Европейските собственици на кораби контролират една трета от общия флот. Виждате, че от економическа гледна точка сектора е много важен. Тази картина говори сама по себе си. 36% в Европейския съюз 36% от търговията се падат на сектора на корабоплаването. Видяхте и другите данни. Контекста има нужда от спешни мерки и действия. Международният морски транспорт е единствения, който не е включен в Парижкото споразумение. Председателката на комисията заяви, че всички сектори трябва да допринесат за постигането на целите, на Парижкото споразумение. Искам да повторя нещо, което е много близко до сърцето на парламента. Става дума за схемата за търговия с емисии на Европейския съюз. В рамките на нея има един призив за действие от страна на ММО и към самия съюз от 2023 година на там. Трябва да се започнат консултации. Естествено, трябва да има международно сътрудничество. Това е много важно. Пазарите са международни по своя характер. Няколко думи ще кажа и за измерването. Измерването, естествено, не е еквивалентно на намаляването на емисии, макар че самото измерване само по себе си допринася за известно намаляване на емисиите. Няма да ви дразня с всички съкръщения в рамките на ММО. Няма да ви обяснявам какво точно предприема ММО. Хората от сектора знаят за какво става дума. Няколко думи за рамката се пак. През 2011 година ММО прие законодателство за енергийна ефективност, не особено амбициозно по своето съдържание. След това се появи системата за събиране на данни в ММО. Всъщност тази система стъпи на основата на съществуваща европейска система и след това беше разгърната обратно в Европа. Много важна дата, април 2018 година. За първи път се появиха цели за намаляване на емисиите в рамките на ММО. Значи трябва да се намалят емисиите с поне 50% до 2050 година в сравнение с 2008 година, колкото по-бързо трябва да се намали въглеродната интензивност. Беше казано толкова по-добре. Ето го и регламента, който обсъждат парламента и съвета. Той е с номер 2015-757. Това е една първа стъпка стъпка за събиране и за проверка на емисиите на въглероден двуокис. Друга цел е да има по-голяма прозрачност, да се е, стимулира преследването на енергийна ефективност чрез нови технологии и е, поведение и освен това се подчертава и важността на механизма за взимане на решения. Съществуващите системи и тяхното съвместно съществуване – Виждате датите. Член 22.3 от регламента казва, че ако има международно споразумение относно глобално наблюдение, ние ще адаптираме своето законодателство спрямо едно такова споразумение. Тук ние взимаме предвид и регулацията в областта на данните на ММО. Какви са основните цели? Искаме да улесним хармоничното изпълнение, да намалим административното бреме и да запазим целите на европейския регламент. Погледнете е, второто тире. Да има прозрачност и да се стимулира търсенето на нови технологии за енергийна ефективност. Е, това в момента не е стремеж в рамките на ММО. От юли тази година ние събрахме данните на 11 600 кораба, които са костирали на европейски пристанища. Няколко думи за оценката на въздействието. Трите опции. Знаете, тук стъпихме на предишна оценка на въздействието. Съответно, виждате, че не започваме от самото начало. Това е втора стъпка класическите три опции. На първо място да запазим регламента такъв какъвто е. На второ място средния вариант, да запазим основните принципи и вариант трети пълно сближаване и търсене еквивалентно с ММО. Относно отхвърлените опции, управлението, то е важно. Ние не сме взели решение да променим системата на управление, защото това би означавало, че един китайски кораб, който пътува от Роттердам до Марсилия, например, няма да бъде обект на докладване. Отхвърлихме освен това и докладите за въглеродния двуокис. Те са задължителни така или иначе. Сравнението на вариантите. Тук ще карам малко по-бързо. Препоръчахме вариант втори, е, Номер трети Тук е, се каза, че прозрачността няма да бъде достатъчно добра. А що се отнася до първия сценарий, да не се прави нищо, е, тук би имало твърде голямо бреме относно отчитането, затова избрахме втория вариант. Какви са ключовите елементи на предложението? Знаете за нови дефиниции, дефиниции на дружество, период на отчитане, задълженията, когато има смяна на дружествата, доброволното отчитане на превозваното карго. Знаем, че парламента има конкретна позиция тук. Има промени. Искам да ви напомня, че ММО не включва този критерий за превозваното карго. Имаше много хора, които сметнаха, че това е много важен критерий, но ние сме го включили като доброволен елемент, тъй като тук може да има много голяма административна тежест. Ние не предложихме промени, свързани с приложеното поле, управлението и така нататък. Както каза госпожа Пауле, имаме мандат в Корепер от миналата седмица, от 25 октомври насам. Какви са добрите новини относно съществуващия мониторинг? За първи път имаме данни за емисии за 11600 кораба, които а, са акустирали на европейски пристанища. На тях се падат 139 милиона тона емисии на въглероден двуокис. От началото на следващата година нататък ще имаме вече наистина солидно докладване за емисиите от тези кораби. Оставаме с впечатлението, че първият цикъл на съответствие е приключил по добър начин. Комисията се основава и на данните публикувани от е, ЕМСА. От е, юни месец насам всички кораби трябва да докладват, а от е, юли следващата година ще се появи и доклад, който ще призове за е, правилна оценка на всички данни. Това е нещо като предястие. Ще има, виждате, и други мерки в тази връзка. Е, състоянието, значи системата МРВ работи по-настоящем. Има политическо внимание към въпроса. Искаме да се намалят емисиите от сектора. Всички желаем да видим и е, поемане на част от тежестта от страна на сектора на корабоплаването. Вече имаме частично сближаване с параметрите на ММО. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка и след това на докладчика в края на дебата. Естествено, комисията също ще получи думата, ако към нея бъдат зададени въпроси. Започваме с НП и Петър Лизе. Благодаря ви. От гледна точка на формалния дебат става дума за събиране на данни възоснова на конкретни критерии. Става дума за данни свързани с вредните емисии, излъчвани от корабите. Вие представихте предложения нормативен акт. Казахте какви са целите, какво искаме да постигнем. Ние трябва обаче да поставим въпрос, свързан с данните, които ще се събират, защото в крайна сметка искаме да се постигне конкретен резултат. В своята реч Урсула фон дер Лайен заяви, че корабоплаването трябва да играе по-голяма роля, що се отнася до целите за намаляване на емисиите и ние би трябвало да обсъдим стратегии в тази връзка и доклада на госпожа Паулос ни дава възможност да зададем рамката на подобен дебат. Корабоплаването е по-малко вредно за климата, отколкото железопътния транспорт а, или шосейния транспорт и е важно да не се предприемат мерки, които биха изкривили това равновесие, което съществува в момента. Не трябва да се забравя и въпроса за конкурентоспособността. Мерките, които се предприемат, не трябва да са в ущърп на Европа. Следва това да бъдат мерки, които засягат всички кораби, които акостират на европейски пристанища, а не само кораби, които плават под флагове на европейски държави. Намаляването на емисиите в корабоплаването може да се постигне, както каза и Урсула фон дер Лайен. Не е задължително това да бъде изключително трудно или скъпо. Вече има ограничения в други форми на транспорт. Корабоплаването е, е една сфера, в която се очакват много действия по отношение на CO2 и на други вредни е, отпадъци. Така че е, нашето политическо послание, което отправяме най-вече към комисията е как е, да направим корабоплаването е, климатично неутрално, но същевременно неутрално и по отношение на конкуренцията. Благодаря. Благодаря. Юте Гютеланд от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Йорди от комисията за тази презентация. Емисиите на въглероден двуокис от морския транспорт в ЕС вероятно ще нараснат с 86% във връзка и спрямо нивата от 90-те години това само в Европейския съюз. Чухме от комисията, от докладчика, какво е положението на световно ниво. До 2050 година можем да видим увеличение с около 200%. Това е напълно неприемливо. Стана ясно, че трябва да се предприемат много спешни мерки за климата. Всички хора, отрасли, трябва да променят поведението си, ако искаме да изпълним целите на Парижкото споразумение. Един от основните сектори, излъчващи емисии, са е, корабите, сектора на корабоплаването. Само, че по един невероятен начин този отрасъл не дава своята дан. Чуваме какви ли не хора, които ни казват, че трябва да намалим своите емисии, а хората пък, които живеят близо до пристанища, често, даже всеки ден, виждат кораби, които постоянно излучват емисии, дори и да не плават. Това оказва много сериозно негативно въздействие както върху околната среда, така и върху здравето на хората. Аз съм съгласна с Петър, че трябва да направим повече. Трябва този отрасъл за това, че този отрасъл да, да даде своята дан. Социалистите и демократите смятат, че трябва да има хармонизация между правилата на ЕС и на ММО. Това не означава обаче, че ние трябва да снижим своите стандарти в Европейския съюз. Точно обратното, имаме нужда от по-строги стандарти на глобално ниво. И мисля, че ние можем да предложим подобрения към предложението на комисията. Госпожо Йорди, познаваме се още от е, разговорите по СТЕ от пред няколко години. Знаете, че Европейския парламент искаше да постигне много повече и искахме корабоплаването да подлежи на законодателство. Искахме СТЕ да въведе изисквания за намаляване на емисиите от корабоплаването. Чухме обаче сигнали от комисията, че трябва да се използва МРВ а не СТЕ. Затова искам да разбера дали ще използваме наистина текста, познат като МРВ, за да намалим е, емисиите от корабоплаването и за да въведем цели в тази връзка. Искам да чуя какво ще ни кажете вие. Ние ще започнем обсъждането на текста, след като вие вече сте го представили. Как виждате вие взаимодействието между ММО и комисията, Европейския съюз. Смятате ли, че е дошло времето да се въведат цели за наблюдение на емисиите и смятате ли, че трябва да се използват и данните от ММО и МРВ, за да се намалят най-накрая емисиите от сектора на корабоплаването? Благодаря, господин председател. Най-напред една констатация. Секторът на корабоплаването се мобилизира, за да намали емисиите на парникови газове. Можем да сме удовлетворени. Темата за наблюдение, докладване и проверка, техническа тема, е представена на нашето внимание, но има нови доклади на експерти, които ни показват, е, че е, вместо 2 трябва да има 2,5 градуса. Е, има несъответствие между приятелото законодателство и неговото изпълнение. Трябва да запазим високото ниво на амбиция на европейското законодателство по прозрачността на данните – по този начин можем да постигнем целите за изчисляване на енергийната ефективност на корабите. Е, тук беше представена идея за упростяване на административните мерки, само че не бива да има отстъпление по отношение на поетите ангажименти и отстъпление по отношение на спешната потребност за намаляване на емисиите на морския транспорт. Аз е, разполагам с цифри, които говорят, че 80% от световната търговия е, се извършва възоснова на морския транспорт. Втората е, цел е, е търговия с емисии. Аз съм съгласна с квотите на емисии, само че нека това решение да не дава възможност на някои корабособственици да практикуват зелена забуда. Много корабособственици, особено във Франция, имат желание корабите им да станат по-екологични. Говорим за емисии, но корабите имат сериозно въздействие върху морската среда. И имам въпрос към комисията. Корабите от момента, в който запалят двигателите в, мор... в морето, двигателите работят дори и когато не се движат. Може би те не форсират двигателите, но независимо от това продължават да а, произвеждат емисии. В Марсилия, например, корабособствениците поеха ангажимент да изключат двигателите, когато са, хвърлят котва. И сега Искам да попитам комисията. Има много теми, по които трябва да работим и една от тях е намаляване на скоростта на корабите. Някои корабособственици е, поеха ангажимент и може би комисията за това ще бъде интересно да се намали е, консумацията на гориво, да, намаля, да намаляват е, да намалят скоростта е, и да използват е, задвижването чрез е, вятърна енергия. По този начин ще се намалят емисиите и Европа трябва да има индустрия за рециклиране на кораби и накрая в заключение бих искала зеленото, зеленият пакт да стане реалност и целият сектор на корабоплаването да бъде включен в Зеления пакт. Сега от името на идентичност и демокрация. Жуел Менон. Няма оратор от името на идентичност и демокрация, от името на ЕКР. Господин Вондра. Благодаря. Аз нямам какво конкретно да добавя. Ние искаме да се борим срещу климатичните изменения навсякъде и във всичко. Няма между нас спор за това, че въпросът трябва да се решава на глобално ниво. Ето защо няма съмнение, че корабоплаването трябва да стане част от тези мерки. Да, всичко звучи логично и нямам какво да добавя към това, което вече беше казано. Благодаря. Благодаря и от името на зелените. Благодаря, господин председател. Европейския съюз трябва да защитава своя система за събиране на система на данни за наблюдение, докладване и проверка. Събирането на данните не е прозрачно. Данните не се предоставят за публично ползване и събираните данни не се проверяват от независим трети орган. Тези елементи за прозрачност за МРВ са останали в предложението на комисията. Системата за Международната морска организация не събира данни за товара. Тази, тази система не ни дава информация за ефективността на корабите. Корабите трябва да дава данни за товара. Това е много важно, за да се определи оперативната ефективност. Тази информация ни дава възможност да се определи въглеродната ефективност. Без данните за товара няма да можем да видим каква е разликата между празен кораб и ефективен кораб. Много от корабите в пристанища на Европа превозват само гориво. Международната морска организация е много тайнствена. Защо не дава тя на обществеността данни? Просто защото тя е контролирана от бизнеса. Решението на комисията да се подаде на натиска и да не иска от корабособствениците да предоставят информация за товарите е неразбираема. Ние трябва да защитаваме Европейската система за наблюдение, докладване и проверка, но съществуващият регламент би трябвало да се подобри. Този регламент изисква докладване само на емисии за въглероден двуокис ние трябва да включим и метанови емисии, които са сериозен проблем е, за кораби, които превозват е, втечнен природен газ. В момента има подобен проект е, в Ирландия и искаме да внасяме такъв втечнен природен газ от САЩ и ако вземем предвид емисиите, може би ирландското правителство ще се вразуми. Данните също така трябва да бъдат публикувани. В момента се публикуват емисии за кораби, но не за фирми. Това е необичайно, защото не бива да крием тази информация. Очевидно, а, е лесно да се провери кой е собственика на кораба, но е много трудно да се събере информацията е, за е, всички е, кораби на една фирма, тъй като става дума за хиляди страници. Много освен това, много от тези фирми, от много от тези кораби са собственост на дружества. Е, Мерц е, е, експлуатира хиляди кораби, но е собственик само на 300. Така че информацията за собствеността не ни дава информация за това кой използва тези кораби и на колко възлиза емисията. Това е особено валидно в случаите, когато се взимат кораби за един месец или един ден. Това е изключително важно тъй като експлоатацията е по-важна от собствеността, защото операторите са тези, които плащат данъка за въглероден двуокис и за спазване на стандартите. Ние ще внесем изменения. Аз мисля, че би било много по-лесно да търсим отговорност от ползвателя, от оператора, не от собственика. Ще внесем изменения за е, нулеви емисии за пристанищата. Благодаря за вниманието. Сега давам възможност за спонтанни изказвания. Е, колегата Вайс от ЕНП. Благодаря. Представлявам една гор, горда морска страна, именно Дания и се радвам, че водим дебат по този въпрос. Е, колегата Лолас подчерта, че ние трябва да подсилим инструмента за наблюдение, докладване и проверка МРВ, е, за да е, могат корабите да подобрят своите екологични параметри аз се притеснявам обаче, че ако включим корабоплаването в системата за търговия с емисии и искаме да помогнем на международният сектор на морския транспорт, може би трябва да разработим друг инструмент и друг измерител за подпомагане на наблюдението, докладването и проверката така че да и тогава ще видим, че европейския сектор е 6 пъти а, по малко вреден за околната среда, отколкото останалите части на света. Системата за търговия с емисии е най-добрият път към промяна на сектора корабоплаване и превръщането му в по-екологосъобразна дейност. Може би имаме нужда от включване на обхвада. Също така трябва да имаме предвид, че системата за търговия с емисии все още не си върши работата така, както е предвидена. И тук трябва да я да преосмислим нещата. Ако искаме да подсили, да променим европейският сектор корабоплаване, и да помогнем в усилията за климата, трябва да преосмислим до сегашната политика. Също така, трябва да видим, трябва да помислим за задължителния или факултативния характер на информация за товара. Много е важно това, това задължение да не е доброволно. Аз се питам каква е логиката на комисията да предложи доброволен характер. Не е това начинът. Въпросителните са много. Много се радвам, че водим дебата в тази парламентарна комисия. Господин Кокелис от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Е, и аз съм представител на горда морска страна. Искам да кажа, че Международната морска организация е агенция на ООН, в която участват страните членки и участват в взимането на решения. Няма спор, разбира се, че Господин Уолес, е, микрофонът ви е включен. Изключете го, ако обичате. Разбира се, няма спор, че корабоплаването и всяка е, индустрия, произвеждаща емисии, трябва да се регулира. За съжаление, е, в, Парижското Парижкото споразумение беше предвидена 5 годишна отсрочка – е, корабоплаването е, следва да бъде регулирано в международен, а не регионален план. Е, връзката между системите за търговия с емисии е област, която има нужда да бъде повече проучена преди да се предприемат мерки. Факта, че Международната морска организация предлага мерки, които наподобяват нашата система за наблюдение, докладване и проверка, е много по... е важно, но нашата система е много по-добра. Е, хубаво е Международната морска организация да използва нашата е, система за информацията за товарите, е, проверка на информацията. Всичко това е важна информация, която трябва да бъде предоставена за обществено ползване. Нека да имаме предвид, че пристанищата са едно, корабите са друго. Е, пристанищата създават проблеми с замърсяването в местен е, план и когато корабите са, с включени двигатели, за да произвеждат електроенергия, която са на пристанището, е също проблем. Трябва да се електрифицират пристанищата. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат и за това ще дам думата на докладчика и след това на Европейската комисия. А извинявайте, мислих, че е обратното. Благодаря. Можем. Аз мислех, че имате въпроси. Е, ако нямате въпроси, можем да обърнем последователността. Е, така, много са въпросите комисията. Ето и отговорите. Е, благодаря за много интересните и уместни въпроси. Нека да се върна на формалностите ние преразглеждаме системата за наблюдение, докладване и проверка. И това е резултат от клаузата за преразглеждане на този регламент. Държа се като бюрократ, но аз съм длъжна да поставя нещата в нормативния контекст. Това е причината, поради която ние а, се придържаме към тези елементи, които са отчасти хармонизирани с Международната морска организация всяка промяна в този регламент ще промени обхвата на системата за търговия с емисии, ще включи и корабоплаването. Това са ключови дейности, но излизат и извън обхвата на регламента. Както знаете, Ние дълго сме обсъждали с темата за търговия с емисии. Знам колко е важен морския сектор за парламента. Корабоването е важно и за нас в Европейската комисия. Ние ще проведем оценка на въздействието и ще излезем с законодателно предложение. Нека да подчертая, че то едно толкова важно предложение предполага задълбочен на оценка на въздействието, анализ и също така трябва да премине през съответния процес на консултация. Разчитаме на оценка на въздействието. Разбирам, разбираме вашата амбиция ние искаме да предприеме мерки в областта на морския транспорт, но след като проведем съответната публична консултация. Това беше въпрос, повдигнат от господин Лисе, госпожа Гутеланта и от други депутати. Сега по товара. Международната морска организация не предвижда докладване а, за а, товара. Те имат а, за брутото наш. Ние включихме това по две причини. Първо, гласовете, които бяха издигнати по време на а, консултацията, казаха, че това би повишило административната тежест и освен това не смятаме, че това би повишило енергийната ефективност, нито ще засили усилията за за това запазването на сегашните правила за товарите ще предостави повече информация за ефективността на корабите. Е, част от е, сектора проявява интерес към събиране на информация. Господин Шабо повдигна информация за потребление на консумация на гориво а, е, и въздух и емисии на въглероден двуокис в пристанището са обект на информация, която се предоставя. Сега за намаляване на скоростта. Разбирам, че това е тема, която вълнува много депутати, също така сектора. Следваща седмица ще продължим, ще проведем важна среща в Международната морска организация и позицията на Европейския съюз е в подкрепа на мерките за намаляване на скоростта от Международната морска организация, но това въжи и за всички мерки, които биха могли да доведат до намаляване на емисиите на парникови газове. Благодаря. Благодаря. Докладчикът има думата, за да за заключителни думи. Благодаря на всички за изказванията. Господ... Сега ще отговоря. Да, господин Лизе, не трябва да се допуска дискриминация. И дума не става за това, че някои мерки ще се прилагат само към някои кораби или някои корабособственици. Тези правила трябва да се спазват от всички. Също така, много се радвам, че мнозина от вас повдигнаха въпроса за това, че ние трябва да намаляваме емисията, а не просто да ги изчисляваме. Малко съм разочарована от това, че комисията казва да, но в, по регламента за наблюдението, докладването и проверката ние сме длъжни да изчисляваме емисиите, тъй като в съображенията се говори за намаляване на емисиите. Преди повече от 11 години в Европа имаше финансова криза и ние предприехме много мерки, приехме множество правила, за да спасим финансовата система. Защо? Удивена съм от това, че не полагаме усилия да спасим климатичната система, включването на едно законодателство в друго законодателство като е възможност да предприеме мерки за намаляване на емисиите. Сега оценката на въздействието, вярно е, че тя е на няколко години, но аз я огледах е, и там е, са включени, е, там е включен, включена скалата на цените. И сегашната цена попада в скалата. Можем да използваме тази оценка. Нищо не се е променило в е, обхвата, в скалата на цените. Комисията установи, че цената за 1 кг с банана ще се повиши с по-малко от 1 цент – това едва ли би имало сериозно въздействие върху потребителите, нито пък ще доведе до прехвърляне на товари от корабите на шосея на транспорт. Що се отнася до другите въпроси, смятам, че емисиите в пристанищата са много сериозен въпрос, особено в градове, в които има забрана за дизеловите автомобили заради азотен а, окис. След забраната на тези автомобили нищо не се промени поради емисиите на корабите. Ние вече разполагаме с законодателство за пристанищата и а, така че да се предоставя е, електрификация тогава, когато е, има искане от такова. Ако корабите нямат, е, не, не настояват за подаване на електроенергия, защо трябва пристанището да инвестира в подобна инфраструктура? Вчера с членовете на комисията ИТРЕ Обсъдихме, че въпроси, обсъдихме редица въпроси. Сега няколко думи за мерките на Международната морска организация. Аз съм разговаряла с както с членове на тази организация, така и с изследователи, които работят за тях. Тази организация е агенция на ООН, но някои от правилата и малко ме очудиха. Например, пете големи държави за флага. На тях се пада повече от 50% от превозвания товар. Те имат блокиращо мнозинство, тъй като количеството товар участва в гласуването и тези страни по факт не присъстват на масата като правителства, те изпращат регистрираните фирми. Тоест, секторът е, индустрията е тази, която участва на преговорите е, ето защо не е очудващо, че няма напредък в е, Международната морска организация. Секторът е, не иска задължителни мерки за сектора и да не е очудващо, че тази организация не излиза с прогресивни мерки. Много е хубаво, че Европейският съюз ще подкрепи намаляването на скоростта, тъй като, както беше казано, е, скоростта води е, до шум, шумът води до загуба на биоразнообразие. Не знам дали е разумно това да се включи в наблюдението, докладването и проверката. Аз по-скоро бих искала да има по-задължителни цели, например, както беше предложено от Люксембург в началото на тази година. Те казаха, че ние имаме целта за намаляване с 40%, защо да не бъде включено това в нормативен акт. И на последно място разговаряла съм с няколко корабособственици, след като бях назначена за докладчик и след като посетих Ротердам и те ми казаха, ние прилагаме системата за наблюдение, докладване и проверка. За нас няма проблем да докладваме параметър, например товара, информация, която без друго знаем. Ние знаем колко товар пренасяме. И тук става дума за въвеждане на една допълнителна цифра в електронната таблица. За тях това не е проблем или поне те така ми казаха. Благодаря ви за тази дискусия. Ще очаквам да получа вашите изменения. Ще се радвам, ако подкрепите всички мерки, които се оказват, че всички бихме искали да видим включени в доклада. Да, благодаря ви. Е, желая ви успех. И така това бе първото разискване по тази тема. През февруари ще говорим по проекто доклада и след това ще гласуваме в комисията през март. А за пленарната сесия докладът е предвиден за май. И сега преминаваме към следващата тема незаконна търговия с домашни любимци в Европейския съюз. Ще дам думата на Станислав Полчак от НП. С него ще започнем. Да, благодаря, господин председател. Е, ще направя всичко възможно да бъда кратък, е, тъй като знаем, че следва една церемония в 12 часа и трябва да бъдем точни. Европейският парламент е, се занимава естествено много интенсивно с здравето на животните и с хуманното отношение към животните, включително и домашните любимци, но има все още много неща, които могат да се направят. Имам предвид най-вече незаконната търговия, която се шири с кучета и котки. И тази търговия се оказва, че е много доходоносна, изключително доходоносна. Съществуват различни стандарти по отношение на хуманното отношение в държавите членки от тук следват и различия в цените за домашни любимци. Преминават през границата различни търговци, които внасят и изнасят котки и е, кучета, които са отглеждани и транспортирани при ужасяващи условия. Благодарение на разследващата журналистика знаем за много такива случаи в много държави членки. Нашата резолюция поставя въпроса не само за е, хуманното отношение и за е, условията на отглеждане и живот на домашните любимци, но как също така и за неблагоприятното въздействие върху единния пазар, защитата на потребителите, е, загубата на данъчни постъпления и други вредни последствия. За съжаление, хората всъщност е, знаят много малко за всичко това, което се случва с домашните любимци в Европейския съюз. Първо, ние предлагаме е, регистрация на котките и кучетата. Това е изключително важно, за да може да се проследят животните, да се извършва контрол и е, съответно да се преследват злоупотребите и нарушенията ще трябва при всички положения да се не се и добре премислено предложение за начина по който се регистрират е, домашните любимци, котки и кучета. Базите данни трябва да са оперативно съвместими, банките данни също. Така че е, е, всичко това е, е свързано естествено с надлежна регистрация и надлежен контрол. По този начин ще можем да направим нещо повече за домашните любимци в Европейския съюз. Госпожа Спорек от името на социалисти и демократи. Да, благодаря, господин председател. Единия пазар, защитата и правата на потребителите защитата на домашните любимци са в тясна връзка помежду си и затова ние държим много за спазване на стриктни правила при идентификацията и регистрацията на котките и кучета, за да се е, е, проведе една по-успешна битка срещу незаконната търговия. Ние призоваваме да се е, насочим най-вече към търговията онлайн, е, която представлява е, един много висок процент от незаконната търговия. Е, необходимо е, освен това, да провеждаме е, е, борбата и мерките във всички сектори, да имаме предвид един план за обхващане на всички сектори. Необходими са и съвсем ясно формулирани изисквания за държавите членки. Единни стандарти. Е, ще трябва да се преборим срещу е, продавачите е, на незаконно внесени животни, но също и срещу купувачите. Необходими са съвсем стриктни мерки за преследване на подобни действия. И така, е, е, европейските платформи за защита на домашни е, любимци изискват съответните стандарти по отношение на регистрацията и идентификацията на животните и това е част от нашето хуманно отношение към тях. Благодаря. Следващият оратор е Мартин Хойсик от Обнови Европа. Да, благодаря господин председател. Това е една от основните теми, по които работя и съм много обезпокоен. Защитата на домашните е, любимци. Ние много често сме установявали, че незаконно се внасят и изнасят малки кученца, котенца, които са развъждани при ужасяващи условия. Животните страдат. Става дума не само за здраве на животните, става дума и за хуманно отношение към животните, но също и за престъпление, за върховенство на закона тъй като става дума за организирана престъпност. Е, това установяваме в последно време все по-ясно. И става дума в крайна сметка и за единния цифров пазар, тъй като онлайн платформите на практика са особено активни в е, е, тази незаконна търговия. Много често, всъщност, срещате обяви и реклами за малки котенца и кученца, които можете да си купите. Тъй, че трябва е, да разполагаме не само с единни стандарти по отношение на базата данни, но и за свързана мрежа, е, с която да обменяме е, данни в борбата срещу платформите онлайн най-вече. Това е големия проблем. Има е, в държавите членки национални системи за регистрация и идентификация на някои места, но всъщност ние се нуждаем от повсеместни подобни системи, които да са свързани помежду си. Така че това е, е нашето послание към е, комисията и към държавите членки. Благодаря. Госпожа Филипс Розенфилд, Да, благодаря е, Навсякъде в Европа е, установяваме, че се търгува незаконно с е, домашни е, любимци. 60 милиона е, кучета, 65 милиона е, котки живеят е, на практика в Европейския съюз и те трябва да бъдат обхванати от системите за повсеместна идентификация и регистрация. Само по този начин ще можем да се справим с проблема на всяка цена трябва да задължим гражданите, които е, отглеждат е, животни или развъждат животни, да ги регистрират и за целите на идентификацията. И съществуват е, е, същевременно рискове при незаконната търговия и за здравето на човека. Не става дума единствено за здраве на животните и хуманно отношение към тях. Става дума за здравето на потребителите, за правата на потребителите и единния пазар. Комисията би трябвало на всяка цена да инвестира повече усилия и средства в създаването на една мрежа за свързване на базите данни, е, в които са регистрирани и идентифицирани е, котките и договорите и е, тази идентификация и регистрация трябва да е, е, е на по-ранен стадий, преди прехвърлянето на собствеността върху е, домашния любимец. При всички положения смятам, че и нашата резолюция трябва да бъде малко по-твърда и по-категорична. И някой от е, идентичност и демокрация, Андрика Брюна. Трафикът с домашни любимци има сериозни последици, драма... драматични последици за животните, които живеят и които биват транспортирани при ужасяващи условия. Освен това има опасности от разпространение на болести като бяс. Вие осъждате този, тази търговия, само че Причината е, е единият пазар. Този, тази търговия представлява дъмпинг на цени, която е вредна. Дъмпинг, който в крайна сметка има последици за животните. Трябва да се подобрят условията за отглеждане на животните, трябва да се осъдят и онези, които извършват такава търговия. Трябва да се следи и за издаването на законни паспорти. Не бива да се допуска индустриалното отглеждане на домашни любимци. Из продажбата на животни онлайн трябва да се извършва само от унези, които разбират от тази дейност, но заедно с това да се спазват и ясни законови изисквания. Госпожа Вишневска от ЕКР. Да, благодаря. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Европа европейските консерватори и реформатори е, се отнасят много сериозно към незаконната търговия с домашни любимци в Европейския съюз. В миналото, още през 2018 всъщност, е, е, за последен път, ние показахме съвсем ясно позицията си. Имаше и е, една резолюция, която всъщност е, не бе гласувана е, много успешно в пленарна зала. Винаги сме били за това, че трябва да провеждаме по-ефективно борбата срещу незаконната търговия. Също времено твърде бюрократичните процедури понякога също води до допълнителни затруднения, но онлайн търговията с домашни животни се отразява много неблагоприятно на единия пазар. Губят се данъчни постъпления. При всички положения се нарушават редица правила, свързани с функционирането на пазара и с хигиенните стандарти и санитарните стандарти. И още през 2018 година посочихме, че е, регламент е, от 2014 би трябвало да бъде съпроводен от делегирани актове. Има системи е, за идентификация и регистрация на кучета и котки, е, които трябва да бъдат обхванати от е, националните бази данни и да се обменя по-интенсивно информация на европейско равнище, както и да има много по-стриктни е, форми на контрол и да се подобрят условията за проследяване и наказване на престъплението. Ще подготвя изменения към текста и се надявам, че ще можем да работим успешно и плодотворно с докладчика. Благодаря. Аня Хазенкамп от Обединената левица. Да, благодаря, господин председател. Когато говорим и за незаконна търговия, първо мислим за оръжие и за наркотици, но ето, че и с домашните любимци се извършва незаконна търговия и то много активно в Европа. Малки кученца, котенца се е, е, внасят от източноевропейци обикновено към Западна Европа. Животните са в, е, е, отглеждани в ужасни условия, не са вакцинирани, не са взети никакви мерки и всичко това създава огромни проблеми. Е, по интернет можете да видите редица реклами за подобни малки кученца и котенца и хората се подвеждат. И собствениците след това се оказва, че е, имат редица проблеми, защото с е, кученцето, да кажем, влиза и бяс е, и други заболявания, е, които трябва да се лекуват и така нататък. Идентификация с, с чипове, с паспорти, е, в който, паспорти, в които се въвежда и информацията за чипа на животното. Е, на практика ще доведе до решаване на част от проблемите и до проследяване на нарушенията. Незаконната търговия, която се е, извършва от е, животновъди, да ги наречем така, на домашни е, любимци е, изключително активна в последно време. Имаме съвсем конкретни наблюдения върху Испания – и там хората много често се опитват, в крайна сметка, да спестят някакви пари, да купят малко по-ефтино желание домашен любимец, без да обръщат внимание на това, че животното всъщност е отглеждано при ужасни условия, че за да струва по-малко пари, се пестят елементарни неща, включително и за вакцини, и за храна и така нататък. И би трябвало да обърнем внимание и на обучението на нашите правоохранителни е, органи, а също и на правозащитните органи, защото е, те ще трябва да се занимават с този вид престъпление при всички положения по-активно през следващите години. Благодаря за вниманието. Thank you. So we don't have time for... Благодаря. Няма да имаме време за спонтанни изисквания на членовете на комисията, затова сега направо ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които участваха в дискусията. Много се радвам, че вие оценявате всичко това, което в нашата генерална дирекция се върши под този въпрос. Има а, е, законови а, а, акти, актове, е, директива а, е, 92 е, от а, 2001 ще бъде а, а, изменен и през април 2021 година ще влезе в сила новия регламент, който ще се използва, е, надявам се, е, и ще се изпълнява много по-стрикно и предвижда много по-стрикни правила в това отношение. Така че директивата, е, която действа към момента, ще продължи да действа до април 21 576 е регламентът, който в крайна сметка се отнася до движение, не търговско движение на домашни любимци, но на практика се злоупотребява именно по този начин. Домашните любимци, за които говорим, всъщност са предназначени за търговия и това е незаконният елемент ще трябва при всички положения да обърнем особено внимание на повсеместната регистрация и идентификация, която ще има задължителен характер и за котки и за кучета с делегирани актове ще трябва да се оточнят елементите във връзка с задължителното регистриране на транспортното средство и на, или на фирмата, на собственика на транспортното средство, което извършва въпросното превозване на животните ще трябва при всички случаи да се проследява пътя на животното в случаите, в които има движение през граница в рамките на Европейския съюз и така държавите членки ще трябва да подобрят идентификацията, регистрацията и проследимостта на домашните любимци. По този начин ние ще подобрим е, условията е, и за отглеждане, и е, за контрол на животните. Необходима е една детайлна, съвместима, съпоставима система за идентификация, за регистрация, за проследяване на животните и базите данни на държавите членки трябва да са свързани в мрежа оценката на въздействието ще покаже е, в рамките на междинния преглед е, какво трябва е, да се предприеме по отношение на котки и кучета и в рамките на законодателството за хуманно отношение към животните, ние смятам, че ще подобрим на значително нещата от 21 година нататък. Естествено, трябва да обърнем внимание и на а, заинтересованите страни в държавите членки на обществеността. Комисията ще координира плановете за контрол, които започнаха да действат още от 2018 година. Всъщност, каква е целта на един план за контрол? целите са както са свързани както с здравето на животните, така и на човека. Председателя напомня, че трябва да на ораторката да приключи скоро. Да, благодаря ви. Ще ви помоля да използвате по-рационално времето си и във ваш интерес е да направите заключителни думи. Да, какво е заключението, господин председател, е, в рамките на законодателството за е, хуманно отношение към животните, ние ще е, настояваме пред държавите членки и ще изискваме от тях да подобрят не само законодателството, но и изпълнението на практика, като имаме предвид най-вече идентификация, регистрация и проследяване, както и преследване на нарушенията от е, правоохранителните и правозащитните органи. Е, проведохме вече семинари, за да е, сенсибилизираме чувствителността. Да, благодаря ви, вие вече споменахте за това. И така, гласуването ще бъде днес след обед. Срок за изменения по резолюцията 12 часа. През януари най-вероятно е, резолюцията ще е, влезе в пленарна зала. И така, сега ще трябва да преминем към е, официалната церемония. Що се отнася до въвеждането на цифрова трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар, трябва за броени минути да, се, да разгледа този въпрос. Давам думата на господин Арлукович. Да, благодаря ви. По отношение на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар се обръща особено внимание на цифровата трансформация във връзка с определени заболявания. Естествено, трябва да имаме предвид високото качество на е, цифровата трансформация, която е необходима в областта на здравеопазването, така ще се подобрят условията за пациентите като цяло. В резолюцията се е, посочва необходимостта пациентът да бъде в центъра на вниманието когато се разработва, когато се въвежда цифровата трансформация, особено важно е това за държавите членки, а именно е, допълнителната, добавената стойност е, на цифровата трансформация, която ще допринесе за една по-добра организация на здравеопазването и грижите. Благодаря. Пропуснах при е, предишните разисквания да дам на вас думата. Моля за извинение. Сара Сардаш, е, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Системата на здравеопазване и грижи в момента е изправена пред е, различни, но много сериозни е, предизвикателства, хората живеят по-дълго, времено това е свързано с появата на все повече хронични заболявания и други болести, така че здравеопазването придобива все по-големи голямо значение, както и грижите за възрастните хора, за пациентите и в рамките на цифровия единен пазар трябва да се обърне особено внимание на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите, защото така се разкрива огромен потенциал за по-добра политика в името на едно по-добро разбиране и по-добро лекуване, по-добро третиране на заболяванията трябва да помислим и за това как можем да защитим по-добре данните и да се предпазим от евентуални нарушения. Оперативната съвместимост, споделянето на добри практики е, е нещо абсолютно необходимо. Ще трябва при всички положения и е, администраторите на системата, както и работещите в сферата на здравеопазването и грижите, е, и грижите да са добре запознати с системата. Необходимо е и допълнително обучение и квалификация образованието, подобряването на уменията и познанията са изключително важни, за да се осигури достъп до системата и правилно използване. Е, естествено, като се зачитат изискванията за защита на данните. За втори път разглеждаме това досие. Работихме миналата година по това време заради преговори, заради изборите не можахме да приключим досието. Посланието е едно и също. Имаме нужда от европейска стратегия а, с оглед а, на преминаването към а, цифрово здравеопазване. Хубаво е, може да се измерва в реално време кръвната захар и също така да се геолокализира пациента с, с когнитивни увреждания. Разбира се, трябва да се спазват определени принципи. Предложенията на комисията са в правилната посока. Ние поставяме акцент върху три важни въпроса. Всички системи онлайн трябва да спазват на най-високите стандарти за информационна сигурност. Второ, необходимо е да има сътрудничество между държавите членки и съответно да се гарантира оперативна съвместимост между системите за данни. И на трето място трябва да се осигури обучение на лекари, на медицински сестри и фармацевти. Също така има нужда от европейски размисъл за етичното измерение на цифровото здравеопазване. До каква степен могат да, използ... могат да взимат алгоритмите решения? един инструмент може да има, да речем, расова, расово пристрастие поради данните, които са въведени в него. Възрастните лица са все по-взискателни и цифровото здравеопазване ни осигурява достъпа до здравеопазване и до подобряване на качеството. Е, разбира се, всички тези елементи, които очертаха, трябва да се спазват. Благодаря за вниманието. За зелените Маргрете Аукен. Ще говоря на датски тъй като в Дания в момента се говори много сериозно точно по този въпрос. Позволете ми да поставя акцента върху проблемните области, защото има много машинен либерализъм заложен на карта, както ние обичаме да се изразяваме. Той не знае граници. Тук има много сериозни рискове и те трябва да бъдат очертани. Една от целите, например, е да бъдат отдалечени лекарите от пациентите. Това не е добра идея. Много интелигентни неща могат да се направят, но в крайна сметка контакта с лекаря е от съществено значение. И той не може просто да се зачерква или да се машинизира. Така стигаме до друг проблем, който беше засегнат частично в дебата. В действителност има изключително голяма цифрова неграмотност и в богатите държави, не само в бедните. И много хора ще бъдат отделени просто от системата. Какво да кажем за старите хора? Някои млади, освен това, които нямат социални умения – много е важно да гарантираме, че ще има по-добро образование за пациентите, за обикновените хора. Те трябва да знаят какво ги очаква в една такава електронна система. И накрая искам да кажа, че трябва да се гарантира защитата на личните данни. Регламента ГДПР трябва да се приложи в пълна степен. Много сме далеч от онова, което трябва да се направи и мисля, че много лесно можем да стигнем до един балон просто с а, въздух и нищо повече. Мисля, че трябва да бъдем много по-амбициозни в това отношение. В заключение, нека да предупредя. Данните, свързани с здравето, са най-ценните данни. И трябва да имаме надзор. Не на последно място в западния на развития свят. Всички наши здравни данни не могат да бъдат обект просто е така на хармонизация. Ако вярвате, че данните ще бъдат използвани само за здравни цели, лъжете се. Няма такова нещо като безплатен обяд. Ще има и други амбиции. Ние трябва да сме много внимателни, много предпазливи. Затова нека да помислим преди да регулираме използването на интелигентни инициативи в болниците и в поликлиниките. Иначе благодаря за предложението, но трябва да излезем малко от наивитета, в който сме изпаднали. Благодаря. Благодаря. Няма оратори от името на ИД от ТКР Йоанна Копчинска. Копчинска, Дякую, пани Przewodniczący. Казвам се Копчинска. Нека да подчертая. Благодаря, господин председател. Цифровите технологии ще бъдат неразделна част от здравеопазването в Европа, независимо дали говорим за ниво Европейски съюз или ниво държава членка. Здравните системи в ЕС са изправени пред огромни предизвикателства в момента. Въпросът съответно е дали това е момента да се говори за достъп до цифрови данни. Сега е време да се започне дебат по този въпрос. В това няма съмнение. Аз напълно подкрепям. Всяка една мярка, която би довела до един обезпечен достъп до данни. Бих искал обаче да станем свидетели и на по-висококачествени данни, за да можем да се похвалим наистина с лекуване, което поставя акцента върху самия индивидуален пациент с неговите особености. Много работа предстои както на ниво държава членка, така и на ниво Европейски съюз. Подкрепям текста на резолюцията – подкрепям и онова, което се казва за подхода, при който акцента пада върху пациента. Аз вече говорех за това. Всъщност имаме нужда от цялостен подход. И тук трябва да се отчете факта, че достъпа до данни е нещо много чувствително като тема. Много хора вече говориха за киберсигурността не става дума съответно само за интересите на пациента. Става дума и за всички данни, които ще се появят в интернет. Една нова интегрирана политика по здравеопазване е изключително важна в това отношение. Съответно, мисля, че общественото здравеопазване и системите, свързани с него в държавите членки, трябва да бъдат доразвити. Радвам се, че се споменава и конкретната декларация от Дългояма, както и идеята за нова финансова парадигма в здравеопазването, обвързана с по-високи разходи. В параграф 16 се говори за препоръките на СЗО. Достъпа до данни е ключовото тук и за това мисля, че имаме нужда от повече разговори. Може ли да приключвате вече? Още минута, ако може. Моля ви да приключвате. Не знам дали мога да ви отпусна една минута. Трансформацията, на която се опитваме да станем свидетели, изисква и самите здравни работници да бъдат достатъчно добре обучени, за да могат те да се възползват по правилния начин от иновативните технологии. Полша участва в подобни инициативи, свързани с иновации и обучение. При нас някои лекари, които са стигнали 70 годишна възраст, също вече издават електронни рецепти. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Няма желащи. Ще дам думата на комисията. Минута или малко повече, тъй като председателя на парламент и генералния секретар са на път към нашата зала. Благодаря за думата, господин председател. За да спестим време, ще бъда пределно кратък. Комисията естествено иска да стане свидетел на цифрова трансформация в сферата на здравеопазването и ние сме за подхода основан на интересите на пациента. Знаете, че имаме съобщение от 2018 година, което говори за цифрово здравеопазване, цифров единен пазар. В съобщението се говори за бъдеща структура, основана на три стълба. На първо място по-добър достъп до здравни данни на гражданите. На второ място по-добро използване на данните с цел научна дейност и персонализирано здравеопазване. И на трето място властяване на гражданите. Комисията естествено в областта на здравеопазването работи в тясна връзка с държавите членки, разчита много на тях. Вече има напредък по трите стълба, които очертах. Ние знаем естествено, че предстоят още много въпроси, които следва да бъдат решени и сме готови да работим още по-усилено, за да постигнем целите очертани в съобщението от 2018 година. Ще продължим сътрудничеството с държавите членки. В тази връзка трябва да спомена и писмото с бъдещите цели на кандидат комисара в областта на здравеопазването. Той говори за електронно пространство с данни в областта на здравеопазването. Моля ви да приключвате, каза председателя. Така и ще приключа, казва оратора. Благодаря. Председателя, благодаря. Значи, общо взето, успяхме да приключим на време. Ще мина на френски pour accueillir euh, Monsieur le Président. Euh, Ще премина на френски, за да приветствам с добре дошъл председателя на парламента и генералния секретар в най-голямата и най-важната комисия на Европейския парламент, която е, което говори за вниманието и интереса на членовете на парламента към проблемите на околната среда. Вие е, можете, вие сте свидетели на е, интереса, който ние проявяваме. Преди официалното приключване на екологичната политика, ще направим равносметка на това, което сме успяли да направим и към какво трябва да се справим. Ние искаме да поемаме повече ангажименти към климата, повече кръгова економика, ограничаване на консумацията на енергия, ние като парламент трябва да имаме ясни цели. Заповядайте, господин председател. Благодаря. Ние трябва да даваме добър пример. Това е точната дума, защото нашният парламент приема закони насочени към уста, към другите, изисква добро поведение от другите и трябва да даваме добър пример. Благодаря на заместник председателя Хаутала и на всички вас за ангажимента. Знаете, че през декември 2007 година Европейският парламент прие системата в областта на околната среда в съответствие с системата ЕМА във всичките свои седалища. Е, според споразуменията е, системата е, е валидна до декември 2019 година. Резултатът от последния външен одит са много положителни, с което се гордеем. Парламентът е сред първите институции на Европейския парламент, който се регистрира в ЕМАС през 2007 година и сега разполага с една от най-зрелите и модерни системи за управление на околната среда сред всички останали институции. Благодарение на актуализации на регламента, парламентът постигна много добри резултати, намаляване с 37,7% на емисиите на въглероден двокис през 2008 година в сравнение с 2006 година. Значително съкръщаване на консумацията на електроенергия и газ, увеличение на възобновяемите енергийни източници, значително намаляване на използването на хартия, 23% намаление на хранителните разхищения и е, значително увеличение на рециклирането. Значително чудесни резултати, но не трябва да спираме тук. С помощта на Европейския парламент е, се обменят знания и опит с някои национални парламенти, които въвеждат система за управление на околната среда и са предприели стъпки за регистрация по ЕМАС. Ние сме, така да се каже, пример за много институции, не само европейски, но и национални. На 17 септември през 2019 година, знаете, председателят прие нова екологична политика на парламента. Там се потвърждава ангажимента на нашата институция за запазване на регистрацията по ЕМАС. Целта е да подобряваме непрекъснато своята политика със своята нова екологична политика. Парламента ще даде нов тласък за новаторството на творчески идеи и като осигурява практическо изпълнение на това, което изискваме от другите. Ние нямаме планета Б, следователно всички трябва да дадат своя принос. За това ви благодаря за усилията, които полагате за осигуряване на по-добра среда. Благодаря. И сега трябва да подпишем.